Good afternoon. I am very surprised. Добър ден отново. Изключително съм изненадан, защото сутринта в 9.10 имаше много по-малко хора, отколкото сега. Може ли да си представите колко беше празна залата в началото на заседанието тази сутрин в 9? Сега подновяваме заседанието с точка 13 Пътят към целта от 10% между системна електроенергийна свързаност, подготвяне на Европейската електроенергийна мрежа за 2020 година. Докладчик е колегата Петър Ериксон, който е тук. Нека започнем дискусията. Както знаете, много добре. Тук става въпрос за конкретна стъпка към нашия енерген съюз. 10% междусистемна електроенергийна свързаност. Това е целта. Тя е изключително важна и трябва да бъдем реалисти по отношение на енергийния съюз. Това ще бъде голям принос към интегрирането на вътрешния пазар. Говорихме вече за сигурността на доставките. Наистина това е, е голяма крачка напред за газовите доставки и обратния поток. Както знаете, това е типично за електроенергията. Почти винаги има обратен понек, извинете, обратък, обратен поток така че тези 10% обхващат си обратния поток в случая на гъста. Петър Ериксон, нашия докладчик, има думата. Благодаря ви. Аз съм съгласен, че електроенергийната свързаност е изключително важна. Именно това съм казал и в доклада си. Това е важно за енергийния съюз, защото това е, е голяма част това, кое, към което се стремяхме. Важно е да имаме единен електроенергиен пазар. Днес нямаме такъв, но бихме могли да го постигнем. Имаме възможност да постигнем и много другите цели. Ето защо смятам, че е много важно да работим по въпроса. За мен е удоволствие да работя с колегите, с докладчиците в сянка. Работихме в изключително добра работна атмосфера, проведохме доста дискусии. Опитах се да приобщя колкото се може повече хора, работих при пълна прозрачност. Мисля, че имаме добро мнозинство около основните въпроси. Може би малко се разпростряхме в компромисите, но ще видим какво ще се случи днес. Най-важните въпроси са тези свързани с Агенцията за засилване на ролята на, на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създаването на механизъм за координация и контрол върху националните мрежи. Имаме мнозинство в това отношение, имаме и мнозинство, което подкрепя целта от 10%, което е добре. Важно беше да имаме взаимосвързаност между държавите членки и да имаме единен енергиен пазар. Нуждаем се обаче от допълнителни цели на регионално равнище, където да се опише от какво точно се нуждаем за бъдеще да помислим и кои са проблемите, задънените улици, как бихме могли да излезем от тях. Да видим какви са нуждите от инвестиции, за да може да засилим единната европейска мрежа. Остава нарешен един въпрос – Not, uh, um, uh, totally uh, convinced that, that uh, we should take in and it, it is the, the... И това е въпросът за правно цели. Все още нямаме решение на този проблем. Както казах, страхувам се, че ако отидем твърде далеч с правно цели, това може да бъде контрапродуктивно. Може би ще насочим инвестициите на погрешното място. Кипър, например, се нуждае от огромни инвестиции. И ако Кипър се включи в целта от 10%, и ако имаме правно вързващи цели, няма да бъде лесно да остане тази незадължителна цел от 10%. връзка с Испания, Португалия и Берийския полуостров. Знаем, че днес Иберийския полуостров не е обвързан с тези 10%. Трябва да има по-голяма свързаност с Франция и с останалата част на Европа. Но ако въведем правно вързващи цели за всяка една държава, тогава Испания и Португалия вече разполагам с 10% помежду си. И тогава ще възникне въпросът, че защо да инвестираме там толкова средства. Същото се отнася и за балтийските държави Естония, Литва и Латвия. Незадължителна цел от 10% е добра, но се нуждаме от допълнителни цели на регионално равнище след което може да се въведат регионални цели, например за Иберийския полуостров, за, север... за региона на Северно море. И по този начин ще може да инвестираме средствата там, където те ще бъдат най-добре използвани. Благодаря ви, господин докладчик. Четири от 8-те докладчици в сянка са в залата. Те изслушаха вашето изказване, така че сега да чуем докладчиците в сянка. And couple. In this order, if I may. В този ред ще имате думата всички. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Ериксон за доклада то е изключително добра основа за бъдещата ни работа. Като докладчик в сянка на НЕП високо ценя конструктивния диалог, в рамките на който работихме и съм съгласен с казаното от Петър във връзка с единия електроенерген пазар. Благодаря на колегите от НП за техния принос. Изготвихме чудесни предложения за изменения. Нека упомена няколко важни аспекта за моята група. Първо, Важно е да признаем, че електроенергийният сектор е в правомощията на държави членки. По мое мнение, този основен принцип не се отразява в достатъчна степен в проекто доклада. Ето защо ние предлагаме доклада да се измени, за да отчете и този аспект. Не виждам някакъв конфликт между целите в областта на климата за 2030 година и целите на държавите членки. Тук се подчертава, че целта е от 10%, която ние подкрепяме. Необходимо е да имаме такава цел, за да имаме добре функциониращ и интегриран единен вътрешен пазар. в Прибалтийския регион и в другите региони това е от особена важност. То е важно също и с оглед на сигурността на доставките и конкретно способността на Европа. Важно е в доклада да се отрази, че тази цел от 10% не е единствената. Необходимо е да гарантираме, че доклада ще отрази също така достъпа до вече съществуващата инфраструктура, като това, разбира се, трябва да стане в контекста на изпълнението на 10 цел. Предлагаме и този аспект да бъде включен в доклада. И на последно място, основните параметри не трябва да бъдат забравени, когато се водят преговорите по този доклад. Електроенергийният пазар трябва да бъде взаимосвързан по начин, който да е оптимален за потребителите и индустрията. Всички проекти, които имат висока добавена стойност, трябва да получат финансиране. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Ериксон, както и на останалите колеги докладчици в сянка. Благодаря, госпожа капитан Луис. Благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на председателя на нашата комисия за начина по който представи темата, защото именно в тази атмосфера трябва да разглеждаме този доклад. Както вече казахте, е, нуждаем се от повече енергийна сигурност в рамките на единен интегриран вътрешен пазар. Основната ни цел е електроенергийната свързаност. Тя е залегнала в доклада. И ние наистина се опитваме да работим в рамките на конструктивен диалог. На този етап обаче аз не съм удовлетворена от съдържанието на доклада. Казвам го е, искрено, защото не съм съгласна с е, съдържанието на доклада. Няма как да съм удовлетворена, защото в проекто доклада е забравена единната цел на Европейския съюз, а именно е, създаването на единен вътрешен енергиен пазар. Това е от изключителна важност за енергийния сектор. Възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат на разположение навсякъде в Европа. Потребителите също трябва да получават електроенергия на разумни цени – целта от 10% е добра, но не това е целта на доклада. Моля всички ви да помислим за единната цел, която си бяхме поставили. Моля ви да проявявате повече солидарност, за да може да продължаваме да работим за постигането на тази цел. Добре, 10%, но нека да се опитаме да обединим целият Европейски парламент около нашата основна цел. Освен това, тук има много погрешни данни. Тук не говорим за 10% взаимосвързаност на Иберийския полуостров. Напротив, можем да говорим за не повече от 3-4%. Нищо не се предвижда за периода след 2020 година. Така че и преди малко ви призовах за повече солидарност, правя го и сега. Докладчиците в Сянка идват от две държави, които са взаимосвързани и това до голяма степен се отразява на тяхното поведение. Тези хора не могат да разберат, че е, някои от нас идват от държави, които са изолирани като на е, някакви острови по отношение на е, снабдяването с електроенергия трябва да се сложи край а, на това положение, като се постигне взаимна електроенергийна свързаност. Целта от 10% е добра, ако действително желаем един пазар. Благодаря. Uh, madam. Благодаря за вашата презентация, господин Теличка. Добър ден. Знам, че е а, чисто до някъде е изкъсна любезност да а, благодарим на докладчика, но аз го правя от сърце наистина. Нека да бъда малко по-политически. целта е, мал... е нова. През 2002 вече имахме конкретни цели и работим по тази цел – и трябва да знаем каква е настоящата ситуация. 13 години по-късно не сме променили кой знае колко ситуацията. Именно за това имаме нужда да видим кои са основните проблеми, да видим къде са те и едновременно с това да си поставим цели, които да са постижими, за да не стане така, че през 2020 да правим пак доклад, който да повтаря съдържанието на този. Смятам, че проекто доклада е доста уравновесен. Не виждам сложност с някакви проблеми с него, но може би колкото повече време му отделяме, толкова повече изменения ще се появяват. И бих казал дори, че размиваме текста. Искам да имам да имаме един конкретен политически текст с засягащ ясни проблеми, с ясно послание и ми се струва, че някои от измененията и за това ви призовавам, колеги, не се впускайте в прекалено много детайли в измененията, просто тези изменения размиват текста. Също ще направя един коментар, а именно, че не можем да пренебрегнем пазара. Колегите говориха за пазар на електричество, но това означава също, че трябва да помислим какви са енергийните потоци, и да видим кои са липсващите връзки в това отношение но не бива да размиваме пазара. И смятам, че все още има детайли, които да могат да се да, коригират и че не всички колеги са удовлетворени от доклада. Това, което трябва да направим е да се базираме на доказателства на истинска оценка на въздействието. Смятам, че това също е добре включено и представено тук. Колегите от, колегата от социалисти и демократите говори за солидарност, напълно подкрепям, но а, бих казал солидарност и отговорност. Поне доколкото говоря за АЛДЕ, не гледам на това от национална перспектива. Някои държави имат по-различна позиция, но като цяло мога да кажа, че трябва да се спазват ключовите цели. Така че да, наистина трябва да се спрем на въпроса с Сибирийския полуостров, но трябва да имаме един общ глобален подход и да е, разглеждаме нещата под регионален подход, без обаче да се спираме до там. Две забележки. Малко размиване, но не бива да се спираме само на мрежите, без да инвестираме в националните такива. Тоест, ако искаме равновесие, ще трябва да направим равновесието между тези а, енергийни схеми и националните мрежи. И също задължителния характер на квотите. Оставам отворен по темата. Мисля, че докладчикът го каза, че има сравнително малко, че има някои елементи, които са противоречиви и пречат на а, баланса на, на текста. Ако погледнем региони като Балтийският, мисля, че има доста интерес там, към този район и доста усилия, но трябва да видим какво е постижимо на практика и как постепенно да се направи. И е, смятам, че е, това е пътя. Така или иначе, смятам, че сме на прав път. Е, съгласен съм с докладчика и че не трябва да се впускаме, да губим дисциплината, да се впускаме в прекалено много изменения. Благодаря. Госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Отскоро съм докладчик Сянка по този доклад. Трябва да кажа, че докладчикът е отчел в текста си много от важните въпроси. Със сигурност сте постигнал това и във взаимодействие с докладчиците в Сянка. Един от много важните въпроси е интернационализирането. Трябва също така Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори да играе по-активна роля. За това са и необходими както повече финансиране, така и по-широк мандат. Тази агенция може да изиграе централна роля по отношение на мрежата. Мога да ви дам пример за междусистемна връзка, за свързаност, която наистина функционира добре. Това е свързаността между мрежите на Германия и Австрия. А в момента тази свързаност се поставя под въпрос именно от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. В доклада, според мен, трябва в по-голяма степен да се наблегне върху диверсифицирането на източниците на електроенергия в Европа с това е свързана и енергийната ни сигурност, както заяви днес комисар Каньете. Този въпрос има отношение и към енергийния съюз и вече е бил обсъждан неведнъж. Трябва също така да се постави акцент в текста и върху финансирането. То се опоменава мимоходом, но въпросът е много по-широко обхватен, много по-сложен, най-вече в областта на електроенергията има проекти от общ интерес, става дума за 52 приоритетни проекта. Има и конкретен механизъм за финансиране, именно механизма за свързване на Европа. Ще има възможност също така за финансиране и по фонда за стратегически инвестиции, по структурните и регионалните фондове, както и по линията на енергийния фонд за даване на тласък на економиката. Трябва да се наблегне на ускоряването на процедурата за издаване на разрешителни по фонда за стратегически инвестиции. Срока трябва да бъде съкратен на 3 години и половина. Това се упоменава в доклада. В моята страна, в Австрия, срокът за издаване на разрешителни е прекалено дълъг, което спъва изграждането на инфраструктура. А що се отнася до въвеждането на задължителна и цел от 10%, приветствам това намерение. Според мен това трябва да е минимумът, който трябва да си поставим като цел. В някои други държави вече има много по-добри постижения, но 10% трябва да е минимумът. Това е много важно за държави като Испания и Португалия. Трябва да вземем предвид и диверсифицирането на източниците на енергия. Така че целта от 10% е много важна. Тя е много важна и с оглед на регионализирането. На следващото заседание на докладчиците в Сянка ще продължим разискванията. Сигурна съм, че заедно ще постигнем добри резултати. Пиказон. Благодаря. Имаме още двама желаящи да вземат думата. Ако някой друг желае, моля да го направите. Дайте ми знак. Господин Мориня сега. Окей. Okay. Yes. Благодаря, господин председател. Тази сутрин имаше много интересен дебат с комисаря Каниете. Стана ясно, че има две основни измерения, когато искаме общ пазар на енергетиката, стоката и съответно управлението на пазара. Когато виждаме проекта, виждаме колко е важен този пазар. Имаме нужда от повече координация. Националните програми се изготвят от отделните държави и после след няколко години ще оценяваме изпълняването на целите. Но а, този модел не може да просъществува, ако няма солидна връзка, която да даде а, глобално измерение на 27-те елемента на този пазар. Системите просто ще се разминават и не знаем какви ще са спънките, които ще е, е, са пред мрежите. Със сигурност ще има проблеми. Тук таме ще се, про... ще се появяват проблеми и в пряко и в преносно значение. Но не мисля, че има на този етап глобално виждане. Има предразсъдъци на тези, които не познават тези връзки така, както ние ги познаваме. Именно за това искаме солидарност и рационалност. Рационалност без а, минимална свързаност, а, това означава, че никога няма да има общ пазар на енергетиката в Европа. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ернст. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Невъзможно ми е, за съжаление, да се клонирам, за това препускам между заседателните зали, но успях да стигна и до тук, за да се изкажа. Благодаря на докладчика за добрите компромиси, в които се отчитат немалко гледни точки. Проблемът е изключително комплексен. Мисля, че текстът е една добра отправна точка. А що се отнася до целта от 10%, още от самото начало не бяхме много удовлетворени от количествените показатели. Няма значение дали ще си поставим цел от 10, 15 или повече процента. Факт е, че има проблеми с свързаността. Факт е, че има разлики и в свързаността в отделни региони. Някои региони вече са надхвърлили въпросните 10%. Въпросът се свежда по-скоро до предоставянето на достъп до енергийния пазар, както и до това да не забравяме за възобновяемите енергийни източници. Можем да продължим да обсъждаме въпроса за свързаността, но възобновяемите енергийни източници за нас са много важни. Те трябва да бъдат упоменавани не просто мимоходом, трябва да са в центъра на вниманието. не знам как точно ще постигнем това, няма да е лесно. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, Acer. В нашата политическа група се водят разгорещени дискусии по този въпрос. Мисля, че тази агенция трябва да бъде подсилена от съображения, които вече бяха упоменати. Тя ни е необходима като инструмент, но няма единодушие по този въпрос в нашата политическа група. Трето, има нещо, от което не сме удовлетворени и колегите, най-вече колегите от скандинавските страни, знаят това. Става дума за електроцентралите в открито море. Според нас, като се вземе предвид екологичният аспект, тези електроцентрали са спорен въпрос. Спорен е и макроекономическият подход, който се прилага. По въпроса за Испания не сме сигурни, че предложението, което ни е представено, е добро решение на проблема. Ще трябва да продължим разискванията с колегите от Испания. Коли Кофорт. Благодаря. Колегата Кофорт. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за интересният доклад. Също, може би се повтарям с коментарите на колегата Шориниус, а именно за структурата на пазара и управлението. Освен това, имаме нужда и от ясна европейска перспектива на къде ще вървим. А, разисквахме го и с каниете, и тази цел от 10% има нужда от инструменти. И за тази, е, за тази цел пък имаме нужда от ясна интеграция. За тази цел пък имаме нужда от обща политика. И също и други институции като ЕСА. И за тази цел трябва да се увеличат енергийните връзки. Така че трябва да помислим повече за инструментите, с които разполагаме и за общия подход, който искаме. Също все още имаме едно, едни блокажи между отделните държави членки. И когато говорим за този един енергиен пазар, хубаво, всичко изглежда перфектно на идея, но на практика нещата не се получават така. И накрая дискутираме пазара за, и капацитета му. Ние искаме да променим нашата енергия, да станем по, да инвестираме повече в ВИ. В, тази, в този случай имаме нужда от един конкурентоспособен пазар и за тази цел пазар ни има нужда от такива връзки. Благодаря ви за интересния доклад и очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря и в колегата Похе. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа, подсилвайки енергийната инфраструктура, която това ще бъде един от основните елементи за завършване на енергийния пазар. Имаме нужда от по-добри трансгранични връзки на мрежите но това не трябва да се свежда до целта от 10% за инсталираната за инсталирания капацитет. И подкрепям докладчика, а именно, че не трябва да взимем предвид само настоящото състояние на пазара, но също и да е, помислим за качеството на вътрешните, националните мрежи. Например, проблем с немската мрежа може да застраши функционирането на мрежата на някои от съседните държави. И това са въпроси, на които регулаторите трябва да отделят голямо внимание. Ключов елемент за постигане на тази цел е да се премахнат вътрешните националните задръствания по мрежите, спънки, проблеми и да се използват настоящите европейски финансови инструменти, които могат да ни помогнат евентуално да а, решим проблемите там, където наистина има нужда от решаването на такива. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия господин Глейзер. Ако правилно, ако правилно произнасям името, извинявайте ако го бъркам. Той е от Генерална дирекция енергетика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за уравновеният, добре балансиран доклад, така както ние считаме. И тази, 10, тази цел 10% минимум за връзка, това си е минимум, повтаряме. И тази цел обслужва трите основни елемента на политиката ни, на енергийната политика. Не само за завършен на пазара, но също и за осигуряване на гаранция за доставките и също за а, увеличаване на устойчивостта чрез тази енергийна мрежа. Смятаме, че подходът е уравновесен и смятаме, че като препоръчваме не правно задължителни цели, а докладът върви в правилната посока, именно гъвкавост. Нещо, което не изключва солидарност и а, напротив дава доста повече възможности за вземане на предвид на а, националните и регионални специфики. Що се отнася до финансирането, ние се базирахме също на предприятия за обществени услуги, както и предприятията, които предоставят газ и не смятаме, че има проблем с развитието и а, с приемането от обществеността. Така че а, един график за 3,5 години разрешителни. Мисля, че това е правилна информация. Държавите членки трябва да го спазват и трябва да направят всичко възможно да а, изградят правилната структура, така че тези проекти да могат да съществуват и да приемат европейското законодателство и да ангажират изцяло обществеността за а, да се прилага на практика функционирането за тези 3,5 години. А тези държави, които искат повече, могат да се възползват и от други развития на вътрешния пазар и съответно да ние можем евентуално да синхронизираме нашите разрешителни с техните. Благодаря. Благодаря за вашите забележки. А сега господин докладчика. Вземете, моля ви, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за коментарите. Високо ги ценя, ценя и вашите изменения. И смятам, че бихме могли, евентуално, да имаме мнозинство по а, този доклад и по общия ни проблем смятам, че наистина ще трябва да ги включим тези изменения. Някои конкретни проблеми, за които, бяха, за които говорихте, да, наистина, а, имаме различни проблеми в различните държави. Например, в моята държава, в нашата държава, имаме добри връзки, например, между Дания и Германия, Дания, Швеция, Полша, Швеция, Германия, но те не винаги са отворени за такъв международен а, трафик. Тези връзки са решения винаги, но те трябва да бъдат отворени а, за трансграничен пренос на, на електричество. И трябва да гарантираме, че тази система функционира. Другият проблем, че в Польша е в един енергиен остров. Много малко връзки има с останалата част от Европа. и Имаме нужда от повече връзки. Третия проблем е Германия. Между Южна и Северна Германия там 10 цел не е решение. Трябва да се реши по някакъв начин проблема между Северна и Южна Германия. Когато това се реши, много други проблеми с връзките и общия пазар ще се решат. Същото въжи и за Польша и съседите им. Четвъртият проблем е, е този със Сибирийския полуостров който е много малко свързан с останалата част от Европа. Но това е регионален проблем. Задължителните 10% няма да решат проблема там. Но трябва да има регионална цел и само така можем да решим проблема в Иберийския полуостров. Но аз смятам, че е наистина много важно да се постигне това и смятам също, че 10% цел са постижими. Може би трябва да поставим дори 15% за 2300. Така или иначе имаме нужда от допълнителна позиция по този регион. И искам също да кажа в отговор на госпожа Ерн, че въпросът с връзките между държавите не се състои само в това да имаме общ пазар, а и да решим проблемите с климата, с промените на климата, защото когато имаме общ пазар, това ще е добре за ВИ. 80% от въпросите, свързани с инвестиции във връзките, инвестиции във връзките всъщност са свързани с ВИ. Колкото повече такива връзки, толкова повече ще имаме устойчиво електричество и ще използваме ВИ. Те ще бъдат по-добре интегрирани в системата и съответно ще отговаряме повече на условията на решението от Париж за климата. Благодаря. И имаме няколко минути Исках да кажа нещо. Не споменахте Балтийските държави. Те, те също са а, електрически остров. Те са свързани с Русия. Те са а, синхронизирани с Русия, но не и с Европейския съюз. И няма достатъчно връзки с нашата мрежа тъй като споменахте много държави, спомен... говорихте за енергийните острови, нека да напомня, че балтийските държави имат такъв проблем. Да, казва докладчика, а, с голяма... скоро този проблем ще бъде решен, защото през ноември ще се отвори нова връзка между Литва и Швеция и също имаме планове за много близко бъдеще да се свърже Балтийските държави с Полша. Да. Да, благодаря ви. Аз просто добавях, защото те са много важни за всички от нас. Госпожа Кабес. Bueno, como hay tiempo, pues voy a aprovechar, ¿no? Para insistir, ¿no? De si soy capaz de... А, да, тъй като имаме време, ще се справи аз на някои елементи. А, исках да отправено едно ясно послание. Съгласни сме с казаното от комисията. Трябва да дадем нужната солидарност за тази цел от 10%. Но трябва също да помислим и за дългосрочните перспективи. И смятам, че трябва да гарантираме това, което всъщност наричаме солидарност в електричеството. И относно целите, говорим за 10% цел и за националните цели. Ако, например, ние в Испания намалим връзката с Португалия, тогава ще постигнем, ако, ако увеличим връзката с Португалия, ще постигнем тези 10%, но а, тази връзка няма да ни позволи да прехвърляме достатъчно количество електроенергия от ВИ. Така че подкрепяме колегата Гое и скептицизма, който той прояви. В някои ситуации които са особено специфични, а, вярно е, трябва да запазим националните условия. Едновременно с това, това не означава, че ние в Испания не искаме да подсилваме а, капацитета за ВИ или пък, че нямаме големи цели. А, така че смятам, че трябва да имаме един градивен диалог и само така ще оценим спецификите на всички. Siento, eh, presidente, no haber estado desde... Госпожа Де Кастио. Съжалявам, че не можах да дойда в началото на дебатите. Имах друг ангажимент. Продължавам да играя важна роля в работата по това досие, внасяйки изменения. В това се състои и задачата на членовете на парламента, когато се работи по отделни доклади. Нека се присъединя към това, което каза колегата от социалистите и демократите за Испания. Що се отнася до ВЕИ и междусистемната свързаност, в Испания възможностите за бъдещо развитие на сектора на ВЕИ до голяма степен са обвързани с постигането на междусистемна свързаност в момента произвеждаме свръхколичество енергия от ВЕИ. Би трябвало да имаме възможност да пренесем тази енергия към други държави, използвайки междусистемни връзки. Например, междусистемните връзки с Франция трябва да преминат през Испания. Няма противоречие между енергията от ВЕИ и междусистемната свързаност. Междусистемната свързаност е нещо положително. Едновременно с междусистемната свързаност трябва да наблегнем и на ВЕИ. Председателят, можем да продължим да разискваме въпрос след въпрос Мога само да добавя, що се отнася до ВЕИ, че в различните държави членки действат и доста различни системи за подпомагане на този сектор. Затова, ако отворим, либерализираме пазара за електроенергия от ВЕИ, ще се стигне до нелоялна конкуренция. В момента Конкуренцията на либерализирания пазар води до значими проблеми, тъй като на пазара действат различни системи за подпомагане на сектора на ВЕИ. Затова ще трябва да се сложи край на всички програми за подпомагане на производството на който и да е вид енергия. Според мен, както заявих днес и спрямо комисар Каниете, би трябвало подобни субсидии да бъдат преустановени от 2020 година нататък. Имаме още 6 минути, така че мога да дам думата на докладчика и на представителя на комисията. Не е нужно да ги използвате изцяло. Докладчиката. Има нещо много важно във връзка с свързаността на електроенергийните системи. Важно е да се увеличи нивото на тази свързаност и да се доизградят мрежите. В региона на Северно море, както и в прибалтийските страни, има голям потенциал за развитие на отрасъла на ВЕИ, Има голям потенциал за този отрасъл и в югоизточна Европа, както и на Иберийския полуостров. Ако искаме да решим проблема с свръхвноса на енергия към Европейския съюз, то ще трябва да увеличим дела на енергията от ВЕИ. Ще трябва да направим това, ако искаме да решим и проблемите си с климата. За целта ще трябва да се възползваме от потенциала на пазара. Сигурен съм, че в бъдеще на електроенергията ще се пада много по-голям дял в сравнение с настоящето. Изкопаемите горива, като например газ или въглища, се използват за производството най-вече на други видове енергия. Това е добре, защото можем да се възползваме от потенциала на ВЕИ в областта на електроенергията. Ако направим това, ще решим много значими проблеми. Не само проблеми с климата, но и проблеми свързани с необходимостта от самозадоволяване на потребностите ни. Благодаря на докладчика. Проектът докладът ще се гласува на 13 октомври тази година. Той ще се гласува първо тук в комисията ИТРЕ и по-нататък в пленарната зала. Преминаваме към точка 15. Мисия на комисията ни в Дания – между 18 и 19 юни тази година, представяне на актуална информация. Бяхме представени на високо равнище. Ръководителят на делегацията ни бе Мортен Хелвек Петерсен, заместник-председател на комисията ни. По време на посещението ни в Дания, бе проучен новаторският подход на Копенхаген за постигането на целта от нулеви въглеродни емисии. Разговаряхме с представители на органите на местното и регионалното самоуправление, на промишлеността и други. Отчет за резултатите от мисията ви е включен в документите, с които разполагате за днешното заседание. Но важно е да чуем за резултатите от посещението и от председателя на заместник-председателя на комисията ни, ръководителя на делегацията, господин Мортен Петерсен. Имате думата. Благодаря, господин председател. Имахме много наситена програма, в рамките на която обсъдихме много от централни за работата, централните за работата на комисията ни въпроси. Както упоменахте и вие, в Копенхаген обсъдихме въпроса за така наречените интелигентни градове. Те играят много важна роля при изграждането на енергийния съюз. Копенхаген си е поставил амбициозната цел до 2025 година да сведе до нула нивото на въглеродните си емисии. Разговаряхме с редица действащи лица, които работят за постигането на тази цел. Разговаряхме и с представители на промишлеността, в това число и на някои много енергоемки отрасли. Те ни запознаха с проблемите, пред които са изправени тези отрасли в момент. Срещнахме се, например, с един производител на цимент. Той ни докладва за баланса, който трябва да постигне между необходимостта от енергоспестяване и необходимостта от запазване на конкурентоспособността си. Разговаряхме и с представители на хранително-вкусовата промишленост, един много енергоемък и трудоемък отрасъл. Посетихме и дружества за производство на енергия от ВЕИ, например вятърни електроцентрали. Посетихме и Ново Нортис, фармацевтично дружество. Посетихме тяхна лаборатория, където обсъдихме въпроса за вивисекцията. За членовете на нашата делегация това бе едно много интересно преживяване. Посетихме и първата сграда с нулеви въглеродни емисии в Дания. Там разговаряхме с а, някои представители на водещи дружества. Те ни докладваха за своите действия целящи свеждане до нула на въглеродните емисии. Много интересно бе за мен да чуя за баланса между запазване на конкурентоспособността от една страна и намаляване на въглеродните емисии от друга. Посетихме и вятърна електроцентрала в открито море. Това бе най-голямата вятърна електроцентрала в открито море в Дания. Тя произвежда 400 мегавата електроенергия, захранва 400 000 датски домакинства. На нея се падат 4% от енергопотреблението в Дания. За нас бе много интересно да се запознаем с мащаба на една подобна инициатива. Тази вятърна електроцентрала се намираше в Скейрак, в северната част на Дания в посока Норвегия. Един наистина мащабен проект. Много бе интересно да се запознаем с него на място. Стана ни ясно, че вятърната електроенергия е конкурентоспособна. Посещението ни бе много ползотворно. В деня на пристигането ни в Дания се провеждаха парламентарни избори, поради което повечето политици там бяха много заети. Те се занимаваха с всичко друго, но не и с това да ни посрещнат, разбира се. Имаха си други грижи. Това до някъде затрудни работата ни, но същевременно проведохме и много интересни разисквания с датската страна. Нека благодаря на членовете на делегацията ни. За мен бе чест да я ръководя. Благодаря и на секретарията за отличната работа по организирането на посещението ни. За мен бе удоволствие да ръководя делегацията. Благодаря на колегата. Сега ще дам думата на присъстващите залата колеги. Можете да вземете отношение, ако желаете. Като че ли никой няма желание да се изкаже, колегата ни даде много подробен отчет, за което му благодаря. Благодаря ви, че председателствахте делегацията. Следващата точка – информация относно текущите тристранни срещи. Първо – регламент за защитата на данните, по-точно общият регламент за защита на данните. Нашият докладчик – Господин Шон Кели, за съжаление, не е тук. Не успя да стигне до Брюксел. Може би е имало проблеми с полета му. Надяваме се, че нищо не му се случило и че е добре. Има и други колеги, които ще ни докладват по важни досиета, като например директивата за мрежовата информационната сигурност. Госпожа Пилар де Кастио Вера започна и дори приключи като докладчик по тази директива. Нашата комисия, съгласно член 54 от правилника за дейността, ни е подпомагаща комисия. Нашето становище бе прието през декември 2013 година по време на миналия мандат – не всички от нас бяха членове на парламента, когато бе прият този текст. Парламентът прие своята позиция през март 2014 година. Преговорите започнаха през октомври 2014, т.е. в началото на настоящия мандат. Вече се води четвърти кръг тристранни разговори. Нашата колега Де Кастио ще ни докладва за настоящото положение. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че описахте досегашната работа. Така ми спестихте част от изложението ми. Както поменахте, през октомври 2014 започнаха тристранните разговори. Последният кръг от тях се състоя непосредствено преди лятната вакансия на 20 юни 2015 година. Нека ви припомня, че целта на предложението за директива е да се гарантира високо ниво на киберсигурност в целия Европейски съюз, както и да се гарантира готовност на държавите членки и операторите на широко мащабни информационно-технологични инфраструктури за справяне с мащабни кибератаки. Съгласно член 54 от правилника, ние сме подпомагаща комисия, водеща комисия, комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Ние имаме изключителни компетенции, що се отнася до екипите за спешно реагиране. Тяхната работа е уредена в член 7 от директивата. Съгласно този член, държавите членки трябва да направят така, че във всяка една критична област да действа един такъв екип за спешно реагиране, който да може да се справи с тежък киберинцидент. Ще трябва според директивата също така да се създаде и мрежа от подобни екипи, в която да се обменя информация за киберинциденти, както и да се споделят идеи Тази мрежа следва да служи и като система за ранно предупреждение. Какво е интересно за нас в рамките на тези тристранни разговори? Има все още някои нерешени въпроси, които спадат към нашите прерогативи. Първо, парламентът иска да се установи по-тясно сътрудничество в мрежата на екипите за спешно реагиране. В момента взаимодействието в тази мрежа не е достатъчно силно, тъй като се провежда на доброволни начала. Принципът на доброволните начала отслабва качеството на работата, тъй като няма задължителност. И така няма да проистече и желаният ефект от това взаимодействие. Затова и настояваме за установяването на високо ниво на сътрудничество между държавите членки. Освен това, се разисква и въпросът за приложното поле на директивата. Разисква се възможността за разширяването на приложното и поле, така че тя да урежда не само инфраструктура от критично значение, т.е. инфраструктура, имаща отношение към водоснабдяването, енергетиката, транспорта и финансовите услуги. Това са четирите инфраструктури от критично значение. В момента обсъждаме и възможността нещо, което бе предложено и от комисията в обхвата на текста да попадат и услугите на информационното общество, като например услугите в компютърен облак. Ако тези услуги попаднат в приложното поле на директивата, то те ще трябва да отговарят и на определени изисквания. Предложихме услугите на информационното общество да бъдат квалифицирани като услуги от критично значение, като основни услуги, които трябва да отговарят на определени изисквания с оглед на киберсигурността. Тези услуги трябва да бъдат структурирани така, че да могат да се справят с рискове за сигурността изискванията към тях в сравнение с изискванията към инфраструктурата от критично значение ще бъдат по-низки. Този въпрос все още не е решен. Все още не е насрочена дата за следващия кръг от тристранните разговори. Вероятно, те ще се състоят в началото на декември. След следващия кръг от тристранните разговори ще ви докладвам. Ако до тогава някой има въпроси, нека се обърне директно към мен. С готовност ще разговарям с него. Благодаря, Пилар. Доколкото разбирам, след третия кръг, следващия кръг от тристранните разговори ще ни докладваш отново. Вероятно някои от новоприсъединилите се към нас колеги междувременно ще имат въпроси. Нямаме докладчик сянка, тъй като работата по това досие приключи по време на миналия мандат. Затова и политическите групи не са излъчили докладчици в сянка. Комисията публикува предложението си за директива през февруари 2013 година, т.е. преди две години и половина. Ако това предложение бъде прието, то ще бъде първият хоризонтален законодателен акт на Европейския съюз в областта на киберсигурността. За първи път в историята си Европейският съюз и всички държави и членки ще предприемат съвместни действия за борба срещу киберпрестъпността. Благодаря Пилар за това, че ни изложи силните и слабите страни на това предложение вероятно в близко бъдеще ще трябва да бъде приета нова директива. Но не можем да предвидим това, тъй като все още текат тристранните разговори по предложението, с което разполагаме в момента. Благодаря ти, че опомена неговите слаби страни. Следващото досие – решение за оперативна съвместимост на европейските публични администрации, на бизнеса и гражданите. Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на публичния сектор. Цифровият съюз е почти също толкова важен, дори може би толкова важен, колкото и енергийният съюз по време на този мандат. По време на миналия мандат всички въпроси, касащи енергетиката, бяха по-важни от въпросите, свързани с цифровите технологии. А сега цифровите технологии са сред главните ни приоритети. Колегата ни Карлош Зориньо отговаря за този въпрос. Той отговаря за програмата ИСА 2, която предстои да замени настоящата програма ИСА от февруари следващата година нататък. Вече се състоя един кръг на тристранните разговори. Той се състоя на 2 декември. Давам думата на колегата, за да ни докладва. Благодаря, господин председател. Изключително важно е според мен да наблегнем както на цифровия, така и на енергийния съюз. Това са двете основни движещи сили за Европейския съюз. Парламентът и съветът постигнаха съгласие по програмата и за две. Това ни дава възможност да продължим работа. Принципно би трябвало да е възможно и са две да заработи напълно от февруари месец следващата година. Пакетът за финансиране на тази програма е 21 милиона. Това е програма за междуоперативни решения за администрацията, бизнеса и гражданите. Тя ще е не само продължение на предходната програма. Има два основни момента във връзка с тази програма. Това е първата програма в рамките на новия цифров вътрешен пазар, в рамките на цифровия съюз. Трябва също така да отчетем, че през изминалите години технологиите отбелязаха огромен скок в развитието си. Бяхме свидетели на някои значими промени. Успяхме да се наложим спрямо съвета по някои основни точки. По някой от тях нашата комисия бе водеща. Подпомагащи комисии бяха Комисията по граждански свободи и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Успяхме да се наложим за нещо, което според мен е от особено голямо значение. А именно, наложихме се за това програмата да подпомага не само решения за оперативна съвместимост, а и общи платформи. Общи езици, общи инструменти, така че отделните администрации заедно да работят за намирането на решения. Говорим за етапа преди намирането на решения. Въпросните 21 милиона евро могат да доведат до значителен ефект на лоста в областта на оперативната съвместимост. С тези средства ще бъдат насърчени контактите, ще бъдат насърчени и промени в посока повече оперативна съвместимост. Настоявахме и за прозрачни критерии при оценката на кандидатурите Особено настоявахме по въпроса за териториалния обхват на програмата. Предходните програми финансираха по-скоро национални решения. Ние се наложихме за по-широк териториален обхват на програмата, както и за инвестирането в платформи за сметка на вече готови решения. Настояхме за това решенията в посока към повече оперативна съвместимост да бъдат приспособени към платформите. Настояхме също така и за по-голяма съобразеност с потребностите на ползвателите. Много е важно да има взаимодействие между ползвателите най-вече в частта на програмата насочена към бизнеса и гражданите. Много е важно крайните ползватели да могат да се ползват от финансиране. Разработването на програмите трябва да бъде поверено на гражданското общество. Това би било най-простото решение, но ние успяхме да се наложим не за това, а за създаването на онлайн общности, които да направят необходимите анализи и да предложат необходими подобрения и промени. Има и още нещо важно, за което успяхме да се наложим с помощта на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите а именно създаването на подходящи условия за достъп до цифровия пазар. Трябва да се намали нивото на бюрокрация, както за гражданите, така и за дружествата. Успяхме да постигнем баланс и по още един важен въпрос, на който обърна внимание Комисията по граждански свободи. Става дума за използването на критерии, свързани с защитата на данните и тяхната неприкосновеност при реализирането на програмата. Става дума за периода от 2016 до 2020 година. Основните стандарти за защита на данните и мрежови неутралитет постоянно са в процес на промени, така че трябва да продължаваме да ги следим отблизо. Според мен, господин председател, програмата ще бъде добра, да се надяваме, че тя ще бъде използвана ефективно. Колегите установиха изключително добро взаимодействие, имам предвид докладчиците Сянка, колегите от комисиите по граждански свободи и по вътрешен пазар и защита на потребителите. Много добре се включиха в процеса и секретариатът, и службите на комисията, и екипът на съвета. Председателят благодаря. Това, което ни казахте, звучи добре. Да се надяваме, че на 13 октомври ще можем да гласуваме по постигнатото споразумение. Люксембургското председателство ще трябва да ни изпрати писмо, в което да потвърди споразумението. До момента все още не сме го получили, доколкото знам. Господин Зориньо, не, господин председател, получихме потвърждението на председателството. Всичко е готово за гласуването. Председателят, добре, тогава ще можем и да гласуваме на 13 октомври. Благодаря ви, колега, за постигнатото споразумение. Благодаря ви за ангажираността. Някой иска ли да вземе думата по точки разни? Не, следващото ни заседание ще е на 12 октомври. Колега, извинявайте, имате думата. Господин Мартел. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо по точка равни. Възможно ли е комисията ни да свика извънредно заседание, на което да разгледаме случая с Volkswagen? Мисля, че именно нашата комисия би трябвало да обсъди нещо, което се случи в Съединените щати, но може да засегне и Европа. Може ли да свикаме извънредно заседание, за да обсъдим случая с Volkswagen? Проблемът според мен е много сериозен. Председателят, благодаря. Отбелязахме си вашето предложение, което е важно. Може би ще трябва да разгледаме проблема в по-широк контекст. Тоест, би трябвало да обсъдим не само тази конкретна компания, но и други. Знаем, че в момента текат преговорите за споразумение за свободна търговия с САЩ. А проблемът с Volkswagen възникна в Съединените щати. Затова и ще се опитаме да реализираме предложението ви. Колегата Мартел. Благодаря, господин председател. Да ви обърна внимание на това, че много от гласуванията по докладите тази сутрин бяха отложени. Всички знаем какво се случи тази сутрин. Разбирам добре какво казва процедурния правилник, но аз разчитам на вашата помощ, за да може да гласуваме докладите колкото се може по-скоро. Докладите вече са вписани в дневния ред за пленарното заседание, така че не искам да се отлага гласуването там, защото ние тук не сме могли да се разберем. Евентуално, нека да има извънредно заседание на комисията в Страсбург, за да може да гласуваме. Благодаря ви. Разбирам искането ви. Наистина опасно е да не се стига до гласуване. се опитам да уредя гласуването колкото се може по-бързо. Когато бъдат преведени всички изменения, нали знаете, уважаеми колега Мартен, че всички изменения се превеждат. No, no translation. No, no. Превод ли няма? трябва да се преведат всички изменения. Писмено. А пък устно е това е нещо друго. Този превод го слушаме сега. Колегите от Люксембург обаче трябва да а, преведат писмено изменението, което е нещо съвсем различно. uh, that's all. Uh, това е всичко за днес. На 12 октомври след обе ще се видим отново. А на 13 октомври, както сутринта, така и след обед. А преди това, разбира се, ще се видим в Страсбург на гласуването в пленарна зала.